Е, термални помпи, топлини помпи и други технологии, които са много добри. Това е бъдещето и трябва да се съсредоточим върху тях. Това е част от реиндустриализацията. Благодаря. Общите разисквания приключиха. Гласуването по доклада ще бъде утре.